Uh, uh, Колеги, е, нека да започваме с следобедното заседание. Не сме кой знае колко многочислени, но можем да започваме. Е, госпожа Греслер трябваше да излезе за малко от заседанието. Тя ще се върне, разбира се, след малко, но аз ще я заместя междувременно. Имаше лека промяна в дневния ред, така че първа точка този следобед ще бъде доклада за защита на финансовите интереси на Европейския съюз към контрол основан на изпълнението на общата селскостопанска политика. Господин Саварма е докладчик и му давам думата да представи своя доклад. Благодаря, господин председател. за мен е голяма привилегия, трябва да кажа, на първо място да се падне на мен този доклад по собствена инициатива, тъй като възможностите, перспективите, които стоят пред нас, са огромни. Даже малко ме плашат. Плаша се от това какво бихме могли да положим като основа с това. То би могло да се окаже много важно – от друга страна обаче, след няколко минути в своята презентация ще ви обясня, че тази задача е изключително трудна. Това е едно от най-големите предизвикателства, които, пред които сме изправени. Това е, така да се каже, чудовището, което бе създадено в селскостопанската система, контролната система, която съществува в момента в общата селскостопанска политика е нещо чудовищно. Фона, на който аз поставям цялата тази задача, е новата обща селскостопанска политика и по-конкретно тъй нареченото нейно позеленяване или а, превръщането и в по-устойчива политика. Цялостното реформиране е хубаво, обаче проблема с който ни се занимаваме е бюджетния контрол и защита на финансовия интерес на Съюза. Това, което се предполагаше, че трябва да е упростяване на правилата, в действителност се оказва всичко друго, но не и упростяване. Например, в становище едно от 2012 година на Сметната палата за предложение за регламенти на обща селскостопанска политика за периода 2014-2020 година посочва, че цитирам Сметната палата, организацията за разходите за обща селскостопанска политика са много сложни и областта на кръстосаното съответствие е с твърде голямо ниво на сложност. Така че вместо да упростяваме, всъщност стигаме до много по-осложнени правила. Това имах да кажа по въпроса за устойчивостта. Има три пласта, така да се каже, основното ниво, основния пласт на изисквания и задължения, обаче върху него от тази година нататък в ОСП се въвежда нов инструмент в стълб 1, а именно плащания за зелено земеделие, което е определен процент от плащанията ежегодно към фермерите. Именно това са плащания към селските стопани за това, че съблюдават екологосъобразни практики, в своето земеделие не вредят на околната среда. За фермера това е някакво плащане, което го възнаграждава за това, че осъществява дейността си съгласно правилата на ОСП. А обаче като отидем на място и проверим какво вършат фермерите, ние създаваме за тях още едно ниво на сложност и на бюрокрация. И третия слой върху тези задължителни елементи се надгражда и политиката за развитие на селските райони. 30% от всяка програма за развитие на селските райони е свързано с екологични мерки. А, така че не казвам, че не са желателни тези цели. Това, което се опитвам да кажа, е, че при тази система повече от всякога сме изправени пред въпроса, на който нашата конкретна комисия се опитва да отговори, а именно необходимостта да се постигне правилен баланс между по-малкото административно натоварване и от другата страна ефективен финансов контрол. Контрола в обща селскостопанска политика вече ни струва около 4 милиарда евро годишно – и можем да се страхуваме, че с новия период на ОСП вече той навлиза в първоначалния си етап, това, което ще се случи, е, че ще има още по-голяма като процент грешка, установена от Сметната палата, а не по-ниска грешка. Грешката, за която ние говорим тук в нашата комисия всеки ден, ще се сблъскаме с нея дори в по-лоши мащаби тази година, до година с изискванията по обща селскостопанска политика по първи и втори стълб. Така че това са някои от въпросите, които предлагам да дискутираме в този доклад. Те са свързани с рентабилността на контрола. Както казах, 4 милиарда годишно отиват за контрол какво можем да направим. Разбира се, можем да го направим в рамките на общата селско-стопанска политика. Какви са възможностите в тази рамка? А моето желание би било да има контрол основан на изпълнението, на резултатите, както се казва и в заглавието на доклада по собствена инициатива. Считам, че ако постигнем това, заедно с него ще дойде и а, тъй желаното упростяване. И когато се съчетаят тези две неща, надявам се, това ще доведе до по-голяма ефикасност и рентабилност на контрола, ще се намалят разходите за контрол, а в същото време ще се опазват по-добре финансовите интереси. по-ефективно, по-разумно използване на контрола основан на риска. Това е едно от нещата, които ми се въртят в главата. Има опасности, които се крият за тази идея, но аз няма сега да навлизам в подробности на този етап. Наличието на правилни фактически данни, които се подават към Сметната палата. Как да постигнем тази точност и надежност на данните, подавани от държавите членки и от разплащателните агенции? Как да ги накараме да подават правилни данни към комисията? Това са някои от ключовите въпроси. Има различни пътища, които можем да изберем. Разбира се, не всичко можем да обхванем, обхванем в този доклад по собствена инициатива. Едно от нещата би било евентуално да надградим над новата роля на сертифициращите органи, както е определено в новите регламенти финансовия и за общата селско-стопанска политика, като целта е да се изгради един одитна схема, с аудитиране от европейските институции на само една десета от крайните бенефициенти. Това е, разбира се, само по себе си доста амбициозна цел, но такава, която си струва да разгледаме тук. Втория начин би бил да разгледаме една по-гъвкава организация на проверките. Възможно ли е, както казах, да се постигне контрол основан на изпълнението и това да бъде обвързано с по-добре развита стратегия основана на риска, одитна стратегия основана на риска и вече е съчетанието между тези две неща да доведат до желания ефект. Има и опасности, както вече споменах. Ако работим само възоснова на риска, а от друга страна имаме повече контрол, където рисковите, рисковете са по-високи. Тогава можем да създадем порочен кръг, в който намираме все повече и повече грешки, когато гледаме нещата от гледна точка на риска. Това са някои от въпросите, които трябва да разгледаме. Този доклад ще бъде изработен възоснова на настоящото законодателство. Както казах, има две-три неща, които трябва да бъдат взети предвид, що се отнася до графика на нещата, разпределението им във времето. Едното е, например, регламента за директните преките плащания, който предвижда, че до края на март 2017 година комисията ще представи доклад за оценката на прилагането на разпоредбите, свързани с така наречени, наречените а, области с екологичен фокус, което означава, че 5% от обработваемата а, земя а, над 15 хектара и така нататък. Също така по отношение на мониторинга и оценката на обща селскостопанска политика под формата на доклад от комисията до края на 2018 година. Това са някои от кръгълните камъни, които имаме в графика, предвиден за следващите няколко години. И на последно място, по отношение на графика за моя доклад по собствена инициатива, днес е първото, първата обмяна на мнения и точно един месец на 24 март ще имаме обществено изслушване. По него ще имаме Фил Хоган ще бъде при нас, ще имаме обществено обсъждане с него. Той вече заяви, че ще участва в изслушването. Също така ще има и представяне от Европейската сметна палата, ще имаме представители на селските стопани и също така ще има и представителство на новия форум за селското стопанство. Господин Поточник ще бъде тук. След общественото изслушване ще имаме дискусия по проекто доклада на 13 или на 14 април и след това ще има и срок за изменения. За май месец се предвижда гласуването в нашата комисия, а в пленарна горе-долу през юни. Това е от мен за момента. Благодаря много за представянето. Има ли желаящи да направят изказвания? Не виждам такива. Ще помоля господин Мъгеле, заместник генерален директор от Европейската комисия, да направи своето изказване. Благодаря. Отначало искам да кажа, че проявяваме голям интерес към този доклад, защото съзнаваме, че контролът в рамките на ОСП е много важна административна задача на страните членки и включително и на Сметната палата. Да ви кам, дам няколко цифри. Имаме 15 милиона операции годишно. Пред в рамките на общата селскостопанска политика. Между 900 хиляди и 1 милион проверки на място. Ако намерим начини да упростим нашата работа, да намалим а, натоварването, което проистича а, от сегашните а, правила, става дума, че говорим и за 4 милиарда разходи на националните администрации – т.е. ако може да упростим тази работа, това ще има много голям ефект. Да направя няколко забележки. Много важно е да се отбележи, че усилията за контрол от страна на страните членки и Европейската комисия зависят от политическите схеми, които са а, в действие. Колкото са по-сложни тези схеми, толкова по-сложен е механизмът на контрола. Това ограничава възможностите за упростяване на контрола, за намалява ефективността на контрола и възможността за откриване на грешки. Второ, работим в условия на съвместно управление. Т.е. всичко, което, което става дума, трябва да се прави и от страните членки т.е. част от отговорността за организиране на контролът се пада на страните членки. И това трябва да се вземе предвид, когато говорим за проблемите тук. Това второ. Трето, съгласно правилата за контрол, разписани в съответните регламенти на Европейския съюз, тези контроли се основават на оценка на риска. Има известна представителност, обаче това е принципът. Целта е да се идентифицират черните овци, така да се каже. Не съм съгласен, че е проблем, ако намерим, установим повече грешки. Установяваме повече грешки, но обаче това в крайна сметка води до намаляване на грешките, защото страните членки а, коригират това, тъй като проблемите са установени в техният корен, в техния източник. Колкото до опростяванията, към които се стреми Европейската комисия, това е един от нашите приоритети. Писали сме по този въпрос на съвета и на парламента е, с е, молба е, за предложения. Надяваме се, че тези предложения ще постъпят за опростяване на сегашния механизъм и очакваме да работим с докладчика и ще направим всичко възможно, да, за да му помогнем в подготовката на доклада и ще участваме, разбира се, в обсъжданията в тази комисия. Благодаря. Благодаря. Господин Мегеле, не виждам други желаящи да направите изказвания. Дали докладчика би желал отново да каже нещо? Съвсем накратко в отговор на комисията искам да кажа че предусещах въпроса дали ще бъде възможно е, дали това е от установяването на повече грешки ще доведе до установяване на повече грешки. Мисля, че като цяло говорим за едно и също. Е, желателно е, разбира се, за всички нас да имаме възможно най-економически ефективен и въобще ефикасен контрол, е, така че да всички е, проблеми да бъдат установени в един съвършен свят. Ние всички бихме могли посещава, да посещаваме фермите на място, да разгледаме е, обработваемите, да видим обработваемите площи и така нататък, но в един съвършен свят, нещата стоят по различен начин. Така че ние трябва да помислим как да работим по-ефикасно. Но едно искам да кажа по повод едно конкретно изказване, че, например, ако постави, дадем един пример, няма да навлизам в повече подробности, но на, нека да кажа, например, системата за обработваеми площи и за индивидуално плащане би трябвало да доведе до по-ефективна работа. Сега се оказва, е, че в основни линии ние би трябвало да знаем е, как изглеждат отделните терени, отделните парцели е, и в съответните райони, но те подлежат на двойна проверка. Не знам, не мога да цитирам точна бройка, но проверките са много и се установяват известни различия, в резултат на което фермерите не могат да нямат доверие в системата сега се казва, ето всичко е цифровизирано, парцелите са включени, регистрирани и нещата са отразени в документите и в крайна сметка се установява, че нещата не стоят точно така. Тоест, нещата, този кръговрат се повтаря. Това е само един от примерите, които могат да се посочат. Може би наистина трябва да се вгледаме внимателно в нещата и да намалим броя на проверките, които се осъществяват. Това е всичко, което искам да кажа. Председателката, все пак и аз трябва да взема думата. Вписала съм се в писъка на изказващите се. Е, е, много проверки казвате, но нека да поговорим, е, да, да поговорим за това какво не проверяваме. Различните пазарни мерки, там проверката е 5% и там се екстраполира. И, и там наистина не всичко е свършено. Нека да не оставаме с впечатление, че оразмеряваме, нали, правиме е, землемерски мерки ежегодно в Европа. Има мерки, които са предвидени, които трябва да се провеждат. Е, не мога да си представя друг начин на действие на системата, затова с огромен интерес очаквам доклада. Не искам да се създава впечатление, че тук е, интервала на проверките е много голям. Господин Мъгеле би могъл да каже нещо. Госпожа Ламар или господин Фенеси от Сметната палата биха могли да вземат отношение по въпрос. Благодаря, е, госпожо председател. Радвам се да, да чуя, че е, се критикуват контролните механизми на страните членки, а не контрол, който съществява Сметната палата. Сравнително ограничен брой контролни операции извършваме по 180 на всеки от стълбовете. В нашето становище за 2004 година доклад по собствена инициатива за първи път бе третиран въпроса за контрола. И обаче трябва да се свърши още работа, преди да стигнем а, до а, пълното прилагане на някои от препоръките на този доклад. А, мисля, че а, а, сертифициращите органи и тяхното обновяване може да бъде важен елемент от новата система. А, ние възлагаме големи надежди на подобряването на тяхната работа и тях, засилването на тяхната роля. Защото до сега работата на сертифициращите органи не е особено добра. Това мога да кажа за контрола. Сметната палата не иска по-голям брой контролни операции, а по-високо качество на контрола да постигне в първия стълб развитие на селските райони се установява значителен брой грешки, които могат да бъдат избегнати. Значи, необходим е по-добър контрол, а не обязателно по-голямо количество контролни операции. Интересуваме се живо от възможността да използваме опита на други органи в тази област. Необходимо е също така да се спрем на надежността на контролната статистика, която предоставя страните членки. трябва да кажа, че тези статистики не са особено надежни. Се мъгли вече спомена а, високият процент на контролни операции, основани върху а, отека на риска от страните членки, които се провеждат е, това ни ограничава в известен смисъл, тъй като трябва да имаме случайна извадка, а случайната извадка трябва да бъде представителна, иначе не може да екстраполираме резултатите. Е, тоест, е, имаме определени ограничения, в които може да използваме тази система, основаваща се на риска. Е, и накрая да кажа нещо, което е така малко по-встрани от темата – Сметната палата се опитва да оптимизира резултатите от своите одити и е, за първи път е, одита на декларациите за достоверност. Е, а, включително се занимаваме с въпросите, свързани с изпълнението. Т.е. опитваме се да оптимизираме резултатите, които получаваме от тази работа. Благодаря. Благодаря много, господин Мегале. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да отговоря на коментарите направени по отношение на системата за идентифициране на селско-стопанските площи и системата на плащането. Системата за идентифициране на селско-стопанските площи беше създадена за да се извършват 100% административни контроли на всички искания за преки плащания и всички други мерки, свързани с площи, спанските площи. Тоест имаме 100% административен контрол, когато имаме, контролираме декларациите на фермерите, те се правят за кръстосани проверки. Тук става дума не само за референтните парцели, но също така и за друга информация, която се проверява. Възоснова на това се провеждат 5% проверки на място, които обикновено се състоят в измерване на декларираните площи. И ние трябва да вземем предвид и Сметната палата сигурно ще потвърди това, не е трудно това, че при тези проверки на място често се установява, че декларираното от съответния стопанин в системата за, идентифициране е, на парцелите не отговаря на истината. Някои парцели са по-малки, други не се използват за целите, които са обявени и така нататък. И когато се установи подобно отклонение между това, което е декларирано и реалността, която установяват проверките на място, разбира се, тогава е необходимо да се направят необходимите корекции и съответно намаляване на плащанията. А значи че това а, когато е, Сметната палата установи такива случаи, случаи, които не са установени от е, страната членка, е, затова тогава затруднява обсъждането на освобождането от отговорности за декларациите за достоверност. Значи 100% административен контрол въз основа на системата за идентифициране на парцелите и след това проверки на място. Значи а това е а, начина, което, което, което се използва. Това се отбелязва и в годишния доклад на Сметната палата и възоснова на тези 5% проверки на място установяваме, че декларациите не отговарят на реалността в някои случаи. Благодаря много все пак позволете да, да повторя нещо. Тази година, 2013 година, имаше много корекции на комисията за коефициента на грешки във връзка с разплащателните агенции. Как действате сега? Какво правите с всички тези корекции? Съобщихте ни ги, е, отделихме им подобаващо място в доклада за освобождаване на отговорност. Какво сега? Е, забравяме ги, е, те са на лице, но, но каква е съдбата на всички тези коригирани съобщения на държавите членки? Общо взето се казва друг път така да не правиш или какво? Първо, вие обърнахте внимание не, че ще стигне до такива корекции. Нашите одити установяват неизправности в системите за контрол, например системите за парцелиране. В този случай ние констатираме и преценяваме риска за европейския бюджет, възможно най-точно, и предвиждаме финансови корекции. Това първо. Второ, е, както сте видели в годишния доклад на комисията. Винаги, когато се стигне до коефициент на грешка над 5%. Предвиждаме резервен вариант с план свърз, задължително свързано с план за действие. В много случаи се, това се прави и при коефициент на грешка между 2 и 5%, в зависимост от промените в държавите членки, корекциите и понякога се стига до действие, че да речем формиране на резерв или план за действие не е необходимо. От 2014 година, а при нередности имаме възможност да суспендираме плащания. Имаше и такъв случай, дори имаше намаляване на плащанията. И в бъдеще това ще се прилага на практика, така че ние имаме абсолютно плътна система. Установяват се грешки в процент над 2%, действа се и превентивно, и корективно. Това са действията на комисията, което разбира се не означава, че ако един план за действие успешно се приключи, няма други грешки, но системата за парцелирането всъщност се базира на редовна актуализация. Тоест, снимките се актуализират, тълкуват се, анализират се наново и в бъдеще, ако се стигне до грешки, се действа по същия начин. Но в момента, в който констатираме такива грешки, комисията реагира. Благодаря. Много се радвам. Извинявайте, ма пак ще попитам. Има корекция от 0,38% до 0,98% в Великобритания и в други разплащателни агенции. Значи факта, че данните на държавите членки не винаги са достоверни. Е, защо изобщо се подават такива такива данни, неправ... неверни данни, а вие не констатирате реалното състояние. Каква е причината? Отговор. Причината е, че контрола в държавите членки не отчитат действителния брой грешки. И съобщенията за установените грешки не отговарят на фактическото положение, както ние установяваме в последствие. Както знаете, база за това са одитите в държавите членки в резултат на информация от Сметната палата и от сертифициращите органи. На тази база се опитваме възможно най-достоверно да констатираме колко големи са проблемите на място. Оттам правим изводи. Това, което вие казвате всъщност е дали държавите членки ни подават недостатъчен резултат, недостатъчен контрол или подават манипулирани резултати от проверките. За втория случай няма достоверна информация. Така че аз не мога да ви отговоря, че имаме работа с манипулирана информация от държавите членки. Основно проблемът е, че получаваме контролни резултати от контрол без достатъчни проверки. И в този случай ние имаме резерви, планове за действие при необходимост, временно прекратяване или спиране на плащането или финансови корекции, които, както знаете, могат да бъдат крайно неприятни. Председателката благодаря няма други въпроси, изчерпваме тази точка от дневния ред. Благодарим за разговора и очакваме на новите идеи в областта на контрола. Сега точки 21 до 53. Освобождение на агенциите. Всичките агенции ще бъдат разгледани заедно. Радваме се и казваме добре дошли на техните представители. И сега давам думата на господин Чернецки. Е, вие днеска имате тежък ден, колега. Отново ви давам думата. Е, thank you very much indeed, Madam Chair. I hope благодаря ви много, госпожо председател. Явно, днеска аз съм ви персоната тук в залата. След сутрешното преживяване реших да си разделя речта на две и а, ще говоря сега само за агенциите, пък после за другите, за да може колегите да изразят своите коментари. 32 агенции са обект на освобождаване от отговорност – Европейския институт за иновации и технологии също се включва и се получава за някой от тях становище с резерви от Сметната палата. Конкретно за този институт за иновации и технологии получава такова становище с резерви от Сметната палата втора година поред. Е, общо взето едни и същи са проблемите, които се регистрират втора година. Сметната палата установява, че одитните сертификати, които се издават от частни одитни компании, са неадекватни и макар че са дадени от този институт насоки на тези аудитори. Тоест, вижда се, че бенефициенти на този институт са искали плащания. 87% от разходите на този институт всъщност са плащания към бенефициенти. Освен това, по отношение на собствените верификации, осъществявани от този институт експост, т.е. след осъществяване на разходите, показват, че предварителният контрол не е напълно ефективен. След като се свързват с специалистите, които извършват тези експост верификации, трябвало да се възстановят 31% от неправомерно изплатените, т.е. 31% от разходите са били неправомерно изплатени и те трябва да бъдат възстановени. Освен това, в този институт има и проблеми с обществените поръчки, където са избрани грешните типове процедури за сключване на рамкови споразумения, както 2010, така и 2012 година. И накрая, всички тези грешки, всички тези проблеми, според сметната палата, възлизат на грешка между 2 и 3%. Тези грешки сами по себе си са достатъчни да се мисли за отлагане на освобождаването на отговорност на този институт. Сега за Frontex. Frontex е втората агенция, която е получила становище с резерви от Сметната палата. И, и Frontex също за втора година получава такова становище с резерви, подобно на Института за иновации и технологии. По отношение на предварителния контрол пак имат проблеми в Frontex. Въпреки това, Frontex въвежда по-добра система за предварителен контрол през юни 2013 година, тъй като мнозинството от транзакциите на Frontex 2013 година а, са свързани с, с споразумения, подписани преди юни 2013 година. Нововъведената система не е можела да ги аудитира. Това предизвиква коментари относно законосъобразността и редовността на тези транзакции, които са преди въвеждането на системата. Това са операции, свързани с действия на държавите членки. Тоест, Фронтекс според Сметната палата трябва да получи освобождаване от отговорност, тъй като е въвел нова подобрена система през 2013 година. Други агенции повече имат проблеми, свързани с а, надежността на вътрешния контрол, с редовността и законността на някои от разходите. Има един основен проблем в повечето агенции е именно, че много бюджетни кредити се прехвърлят за следваща година, не са изразходени в годината, в която са предвидени. През януари Сметната палата посочва, че този проблем продължава вече няколко години наред и трябва да се отбележи, че много агенции имат многогодишни проекти, многогодишни операции и такива преноси на бюджетни кредити може да се считат за основателни, особено когато виждаме, че агенциите по принцип имат а, ниско ниво на анулирани а, бюджетни кредити, които са пренесени от предна за следваща година. Благодаря. Благодаря. Имаме изказвания от докладчиците в Сянка, колегата Сикорски. Благодаря, госпожо председател, драги колеги. Преди всичко бих искал драги колеги, да благодаря на Сметната палата за чудесно свършената работа при оценката бюджета на агенциите за 2013 година. Благодаря на господин Чернецки, докладчика, за чудесно свършената работа по този много пространен доклад. Благодаря и на самите агенции за проявената готовност за сътрудничество при изготвянето на проекто доклада. Няма да повтарям вече казани от господин Чернецки неща. За това ще насоча вниманието си към определени въпроси, които до сега не бяха споменати. Тъй, както показват документите а и изслушванията, има проблеми в агенцията, агенциите по отношение на бюджетите и документите. Тези агенции работят с пари на европейските данекоплаци и това налага незабавни мерки. В някои случаи съгласен съм с критиката, изразена от господин Чернецки. Искам обаче да обърна внимание и на други проблеми като започнем с конфликта, конфликтите на интереси. Това си остава важен въпрос в редица агенции. Е, самата идея е, е, е заложена така. Е, не бих казал, че има конкретни случаи на конфликт на интереси, но потенциал на опасност съществува. Някои агенции имат добри механизми за контрол, други не. Комисията излезе с педнарочна брошура с насоки за агенциите. Но ние се нуждаем от хармонизиран подход към цялата тема конфликт на интереси от тук нещата трябва да бъдат разпределени между комисията и омбудсмана. Омбудсмана из, има пред неодавнашно предложение към комисията по този въпрос с препоръка да се изготви законодателна правна рамка за това подкрепям тази идея. Налагането, превалирането на корпоративните интереси нарушава образа на Европейския съюз в очите на гражданите. За всички агенции трябва да въжат еднакви правила. През 2015 година Сметната палата ще изготви последващ доклад след доклада си 15 от 2011 година конфликтът на интереси трябва да бъде преодолян, отстранен, недопуснат още при назначаването на хората. В нашия Нашата комисия нееднократно сме се изказвали по този въпрос. Два примера. През 2013 година ЕФСА имаше 59% членове на работни групи с прек или не прек конфликт на интереси. ЕМИ има експерти на е, организации с 79% непряк конфликт на интереси. Това са неща, които няма да се уморя да повтарям и е редно ние да ги повтаряме. Агенцията за безопасност на страните, ЕФСА, Медицинската агенция, те са портала, вратата за множество продукти, които влизат на европейския пазар. Те не трябва да бъдат управлявани от съответните промишлени сектори. Това е отрешаващо значение за европейските граждани. Процесът трябва да продължи. Комисията също така трябва не, да направи независима оценка на прозрачността а, и на агенцията по начина, по който това бе сторено в доклада, доклада за борба с корупцията от миналата година. Так, това трябва да става постоянно, така че да имаме постоянна текуща картина на дейностите. И, и освен това, колко агенции имаме? Господин Чернецки не го каза, но аз ще го стоя. 34, 32 агенции. 32, госпожи и господа. Тези агенции е, никнат като гъби след дъжд последните години, без някой да си задава въпроса, нуждаем ли се наистина от тези агенции и полезни ли са те за Европейския съюз. Това е една система, която добива лавинообразен ефект. И извинявайте, че ще го кажа, но за някои агенции е, просто е, се губи време и пространство с такива като самостоятелни агенции. Някои от тях е, дублират дейността си, могат да се слеят. Има и прекалено много различни седалища, места, където се помещават агенциите. За мен това означава. има агенции с две-три седалища. Да, въпросът е политически. Всяка държава членка иска да си има своя агенция, че две, че три. Но да, това е логично, госпожи и господа, но излиза, че ние плащаме за пътуването на служителите на агенциите между отделните им филиали. Защо в тази епоха на високите технологии се нуждаем от тези физически пътувания? И още нещо, подръжката на сградите. Тези средства могат да се използват по-разумно, по-полезно някои агенции, като че ли се забавляват за това. Но смеха им ще секне, защото ние през следните пет години ще следим много изкъсо как стоят нещата. Профилът на агенциите е друг важен въпрос и аз настоявам за пълна прозрачност и видимост. Не смятам, че всички агенции смятат, че прозрачността е нещо толкова естествено, колкото мисля аз, например. Ще се опитам да се спра на въпроса дали средния европейски граждани не наясно колко агенции имаме. Ако запитате вашите съграждани в Белгия, Швеция, Финландия, Чехия, ще се окаже, че не са и чували за тези агенции. Може би знаят агенцията в своята страна, но нямат халхабер от другите съществуващи агенции. Например, не искам да критиката ми да бъде неконструктивна, защото с радост ще спомена Евроюст, Фронтекс, Европол – и някои други агенции, където в някои е, съм имал и случай да направя лични посещения или да работя с тези хора. Но никой не знае какво всъщност правят те. В Прага, и извинявайте, аз със самият съм чех, но съм работил в сферата на пиар и не бях и чувал за агенцията, е, която се намира в Прага. Е, сигурно хората си вършат добре работата, но не бях и чувал за тази агенция, а тя струва на европейския гражданин стотици хиляди е, евро за популяризиране на дейността, за пиар, но всъщност резултатът е нулев. Популяризацията на дейността на агенциите е отрешаващо значение и това е моето конкретно предложение за бъдещата дейност. В заключение искам да спомена новите държави членки, така да се каже, техните агенции. Не зная е, до кога една агенция, нова агенция, да речем 5 години. Чешката република вече 10 години е член на ЕС. Някой, в някои агенции ние не сме дори представени, дори, хайде, дори голяма страна като Полша няма свои представители в някои агенции. За мен това е непонятно. И за да завърша с положителен тон, Приветствам факта, че някои агенции не много, но има и такива, работят за еф... економически ефективни решения. Например, СЕДЕФОП. Но не мисля, че това трябва да е изолиран случай. Смятам, че трябва да има повече такива примери в е, името на устойчивостта, например, видеоконференции. И е екологично, и е ефтино, и се спестяват пътувания. И накрая един общ коментар. Е, нашата комисия е комисия, където ние се стремим да и сме склонни да критикуваме взаимодействието между държавите членки и агенцията. Нека да критикуваме и да насочим критичен поглед и към взаимодействието между агенциите, недостатъчното използване на синергетичния ефект между тях. Мисля, че в бъдеще, когато е, има няколко, ако има няколко агенции в един и съща страна или дори и същи град, нещата ще стоят по различен начин. Председателката. Е, колега Ворген, вие сте поискали думата. Имате да, думата. Благодаря, е, е, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за неговата работа. А, мисля, че Докладът е във всички случаи положителен с две изключения, мисля. Искам да благодаря и на докладчика в сянка. Особено въпроса, на който обърна внимание, големия брой агенции. Но трябва също така да помислим и за отговорността на страните членки. Защото, както вие посочите, посочихте много страни членки харесват а, това, че на тяхна територия има седалища на изпълнителни агенции и искат да си ги запазат. А, трябва да обсъдим този въпрос с страните членки, тъй като а, става дума за нещо важно. От а, последната дискусия по освобождаване от отговорност на изпълнителните агенции, съветът заседава и препоръка освобождаването от отговорност на всички 38 агенции, за които обсъждаме днес. Някои повдигнаха въпроси, като например това, че някои от агенциите все още трябва да не са приели насоките на комисията за прозрачност, за публикуване на декларациите за е, интересите на членовете, за прозрачност, е, за е, начините на управление и така нататък. все още а, няма а, ми, а, единодушие по въпроса за различните квоти. А, голямият брой преноси също е нещо, което тревожи. А, това се отнася за всички агенции. А, защото не става дума само за една година, става година за преноси, които системно стават а, вече от много години. И Разбира се, съответните агенции трябва да дадат обяснение защо допускат подобен пренос. Мисля, че тук е необходимо по-добро бюджетно планиране в някои от агенциите, за които говорим днес. Друг въпрос, това е въпроса с персонала и набора на кадри, набирането на кадри, липсата на ресурси, от който страдат много агенции, някои агенции се оплакват, че не могат да изпълнат задачите си поради ограничените ресурси, с които разполагат. Въпреки увеличенията в техните бюджети през последните три години, този въпрос все още не е, е решен. И с право се задава въпроса за ресурсите, с които разполагат изпълнителните агенции, защо те се оплакват, че не разполагат с достатъчно средства. И наред с това, ако наистина това е така, а, дали това е причината за недостатъците в тяхната работа. Това са само някои а, мисли, които исках да споделя с вас. Благодаря. Благодаря. Колегата Явор има думата сега. Благодаря, госпожо председател. На първо място и аз исках да изкажа благодарност на, господин, на господин Чернецки за свършената работа. Огромна работа е свършил той. 32 агенции за тях доклади, за тях документи за освобождаване от отговорност. Това заслужава най-сърдечна благодарност и искрено уважение и възхищение. Три са агенциите, на които искам да се спра. Искам да направя някои бележки, които се съдържат и в документи, за които сме споменавали в дискусиите. Първо, Агенцията за безопасност на, страните, на храните ЕФСА. Във връзка с ЕФСА, най-важната дискусия за мен е независимостта на тази агенция. Независима, независимост от крупните земеделски фирми и храни, фирми за хранителни стоки. Важно е, е уредбата да бъде такава, че да не се допуснат е, неправомерни допирни точки между агенцията и съответните браншове. И все пак е, от година в година се повтарят проблеми с ЕФСА. Миналата година Европейския парламент прикани Агенцията за безопасност на храните е, да въведе две годишен преходен период, нещо, което те не сториха. ЕФСА сега излиза с нова версия за политиката за независимост, но това е просто е, нов вариант на старата история, а не истинско преразглеждане и промяна, т.е. всичко поискано от нас би трябвало до сега да се постигне. Европейският омбудсман също се изказа критично по този въпрос и прикани ЕФСА да приеме и да преразгледа своя правилник за защита от конфликт на интереси. Е, това е причината, поради която ние трябва като парламент трябва да упражним своя натиск. ЕФСА трябва да въведе всички необходими мерки за гаранции за европейските граждани, а, по отношение отношенията между ЕФСА и крупния бизнес. Второ, Фронтекс. Първо, два проблем, да са проблемите тук. Първо, нещо, което се споменава и от Сметната палата при техните одити – Например, различния достъп до различни инструменти. Нещата са доста хаотични. Няма единни разправила. В този случай сметната палата не може да прави одит, защото въобще няма поглед върху нещата и не е ясно и за тях кой какви задачи изпълнява и колко струва това. Нещата трябва да се разглеждат много по-единно и е, се нуждаем от единен документ за тези а, е, дейности. И трето, и това се отнася не само за Фронтекс, а, или поне не е само, за, не, не е само Frontex. Няма всестранно споразумение с държавата Домакин, където се намира агенцията. И третото, което искам да кажа е Агенцията за иновации и технологично развитие в Будапешта, в моята родина. IT, агенцията по IT, отново показва сериозни проблеми в четоводството и отчетността. Например, освобождаването от отговорност през миналата година не доведе от тяхна страна до писмени материали за това какви корекции ще предприемат. И Сметната палата също насочи вниманието към проблеми с финансовото управление. Това може да се преодолее, ако разполагахме с определени средства. Раз ние препоръчахме това още при създаването на агенцията. Предвидихме механизми за контрол при създаването на центрове за иновации. Е, препоръчахме средствата да се използват така, е, че е, да бъдат осъществявани правилно плановете за работа и бизнес плановете. И най-сетне важно е, когато се развиват иновационни проекти, това трябва да се отнася не само за периода, за който са получавали средства, но и за следващите години. Те трябва да действат по определен финансов модел. Съществуват консорциуми, които са създадени едва ли не специално за освояване на европейските средства и никак не е ясно дали техните проекти са устойчиви. Мисля, че може би би трябвало да си отваряме очите и по въпроса за тази агенция. Председателката благодаря. Колегата Ямор има, разбира се, право господин Чернецки наистина се прицелва много високо. Така че тази имате, имате наистина висока позиция. Сега господин Али. Господин Чернецки, на първо място искам да изкажа своето удовлетворение от доклада за освобождаване от отговорност на агенциите на Европейския съюз за 2013 година. Наистина той е, е изпълнен е, във всяко едно отношение. Отхванати са основните аспекти на функционирането на агенциите за 2013, като са анализирани тяхната дейност при изпълнение изискванията на Европейската комисия, управлението на бюджетите и финансите, е, управлението на човешките ресурси, сътрудничество между агенциите както и сътрудничество между тях между европейската комисия както и сътрудничество с европейския парламент. в добавка бих искал да се спра на някои и да добавя някои факти, които правят впечатление. На първо място не можах да намеря обобщена информация по отношение на доставките и назначението на личния състав, това за което загатна и колегата преди малко това са дейности, които имат пряко отношение и върху изразходването на ресурсите като цяло. В малко агенции има закъснели плащания с повече от 30 е, дена, което е регламент, който е записан в е, правилата и процедурите на агенциите, е, който би следвало да бъде анализиран и разбира се да се види в последствие да не, в бъдещи години да не се допускат такъв род забавяне, защото виждаме, че дефицитите всяка година растат и тази година е един от основните аспекти, с които се занимаваше бюджетната комисия в Европарламента, беше именно да бъдат изплатени старите задължения. Когато се споменава, че някои агенции са сключили договори с консултанти които да им съдействат за оценка на техните вътрешни административни процеси. Тук се задава въпроса дали не е редно, дали това начинание, дали тези възлагания не са доста скъпо начинание. Дали не може да се използва административния капацитет, менеджерския капацитет на самите агенции, за да може да бъде преодолян целият този процес с собствени ресурси. Защото, крайна сметка, всички назначения минават през много сериозни конкурси с много високи критерии е, спрямо кандидатите и ми се струва, че има много добър е, капацитет, който може да бъде използван. Струва ми се, че трябва да се хвърли повече светлина и върху връзката между самите агенции и повишаването на ефикасността, защото това е много сериозен ресурс. 32 агенции и с по няколко седалища, за това, за което говориха, говори докладчика Сянка, наистина ние не сме запознати и не знаем колко са на брой точните агенции с е, точните им функции, функционални заложения и ангажименти. И ми струва, че целият този капацитет и потенциал трябва да бъде използван на, на максимум, за да може наистина е, тия средства, които се отделят от е, средствата на европейските данъкоплаци, да получат своята реализация. И като говорим за изразходването на средства, ми струва, че не, не и това е основната цел, но а, трябва да видим по какъв оптимален начин а, се използват тези средства и дали а, ресурсите, които се плащат за функционалните агенции, за реализиране на мисиите им, а, осигуряват така наречената добавена стойност за европейските граждани. А, примерно с, а, искам да дам и някои примери в примерно в Агенцията за, правата на, за, за основните фундаменталните права, тя е, е агенция, която гарантира спазването на фундаменталните човешки права в рамките на Европейския съюз, а именно осигуряване на минимални стандарти и достойно отношение към хората, независимо дали говорим за правото на, да бъдат дискриминирани въз основа на възраст, инвалидност, пол или етническа, етнически происход. Тази връзка бих искал на всички нас след изтичането на съответната финансова година, примерно, която разглеждаме, а и за всяка една за напред, да ни е ясно доколко работа на агенцията е била ефективна и е дала своя принос за по-доброто разбиране на фундаменталните права. И с оглед на новата, е, настоящата е, силно обострена ситуация в рамките на Съюза като цяло с оглед на сигурността, ми струва, че е много... Е, този въпрос е фундаментален наистина, защото тези агенции трябва да подпомагат своите ръководители в лицето на Европейската комисия и всички останали институции да вземат най-правилното решение в информирана среда. Защото и другия въпрос, който тук се задава е дали агенцията подпомага ЕС страните членки и по-специално по отношение интеграцията на младсинствата в държавите е, какъв е, е приносът на агенцията в подпомагане на свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали в е, рамките на Европейския съюз. Може би не е като забележка, но това, което искам да добавя, да, това, което искам да добавя е по линия и по отношение на Фронтекс. С оглед пак на тая настоящата ситуация в рамките на Съюза и на региона като цяло, ми се струва, че трябва да, да се помисли и да получим най-вече от експертизата на тая агенция Frontex, по какъв начин с оглед на високия миграционен натиск от Близкия изток по отношение на, вече на емигрантите от Сирия и Ирак, примерно тези страни членки, които са външна граница за Европейския съюз, каквато страна е България, откъдето аз съм член на Европейския парламент, трябва да има едно справедливо разпределение на този финансов ресурс. не може да се оставят тези страни членки сами да се е, оправят с е, този много сериозен и огромен натиск който наистина е, касае не само съответната страна членка която се явява външна граница за рамките на съюза но, но тя носи солидарно с всички останали своята отговорност и за сигурността на съюза като цяло и на всички граждани мисля, че ако наистина се обединят всички усилия и се подобри връзката между агенциите и както и между количествено изразходваните средства и реално постигнатите резултати в реализирането на мисиите на агенциите, за които са създадени, това ще даде своето отражение и ми се струва, че това трябва да бъде и едно от основните водещи е, анализи при освобождаването от отговорност за, е, след приключване на съответната финансова година. Благодаря за вниманието. Благодаря. Господин Келмар е следващия поискал думата. Благодаря, госпожо председател. Аз с е, радост ще се присъединя към думите на благодарност към колегата Черневски, Чернецки. Чудесна работа. Ще бъда кратък. Много неща вече се казаха и все пак е важно да подчертая някои неща. Мисля, че това, което разглеждаме сега по тази точка на дневния ред, има пряко отношение към предходната точка. Малко провокативно ще кажа, че може най-правомерно да пилеем пари. И за това ми се струва, че е необходимо повече от всякога да внимаваме е, как се стопенисват парите. Доколко в, на, при нас в европейските институции е, това се прави така. И като вземем съответните агенции, мисля, че те ясно показват, че ние в Европейския съюз имаме големия недостатък, че а, е, се споразумяваме не върху най-малкия, а върху най-големия и най-скъпия общ знаменател ревностно се следи и ревниво се следи коя държава какво получава и се казва и аз искам така. Трябва да се погрижим за повече прозрачност и да не губим от очи общите посоки. Фронтекс също е добър пример – от една страна влагаме средства в нея, несъмнено това е и важно и правилно, но не сме доизпипали нещата защото се знае без съмнение, че договора Дъблин 2 практика вече не действа, игнорира се. И тук е, просто ясно става е, е, ясно как се харчат пари без обща политика. И мисля, че от тук трябва да тръгнем. Трябва ясно да покажем на европейските граждани къде можем да постигнем нещо и дори това да струва пари, нека го правим последователно. Аз съм за това проблемите с бежанците да не се стоварват само върху страните с най-голяма външна граница. Това е наше общо задължение. Така че прозрачност, яснота за разходите е, на агенциите и ползата от тях – и тогава можем да накараме европейските граждани да заобичат повече Европа. Председателката е, благодаря. Има ли желаящи от агенциите да направят изказвания? Агенцията за правата на човека, представена от своя говорител. Имате думата. Е, благодаря, е, госпожо председател. Благодаря за поканата да участваме в заседанието на Комисията по бюджетен контрол днес. Искаме да благодарим и на докладчика за неговия чудесен доклад забелязваме неговите конструктивни, конструктивни забележки по отношение на финансовите преноси. Разбира се, трябва да се намерят на начини тази практика да се преодолее, както и някои други системни проблеми, с които трябва да се решават от изпълнителните агенции. Аз не мога да говоря от името, разбира се, на всички агенции. Повечето от проблем, въпросите бяха а, насочени конкретно към някой. Но искам да реагирам на някои от коментарите, а, които се а, изказаха в рамките тази, на тази дискусия. господин Цинсковски, благодаря за вашите забележки. По въпроса за конфликта на интереси – който е, е, е въпрос, който ние, проблем, който ние решаваме. През септември 2014 година, т.е. преди повече от 6 месеца, проведахме проучване, за да установим до каква степен агенциите имат съответна политика по този проблем и, и установихме положението в 88% от агенциите. Установихме, че 88% от тях имат съответна политика по този въпрос и сигурен съм, че останалите 12% също ще направят необходимото. Въпросът е как се провежда тази политика, дали се публикуват биографиите, интересите на различните членове в тези агенции. Установихме в 61% от случаите, че това се прави. т.е. повечето от половината агенции, значи вече правят необходимото за осигуряване на прозрачност и предотвратяване на конфликт на интереси. Мисля, че тук се върви по правилен път, но тази работа трябва да продължи. И както с право беше посочено тук, работата е трудна и сложна. По въпроса за видимостта на работата на агенциите. По, по време на последната година, когато се създаде, създадеха връзка, мрежа между всички агенции, започнахме координацията на работата в тази област. Как можем да осигурим не само по-голяма видимост, но и по-добро разбиране на това, което агенциите представляват и на техните задачи и техните постижения. Мисля, че и тук вървим правилна посока, но има още много, което трябва да се направи. Една от стъпките, които предприехме през последните години, беше заедно с комисията а, да видим как можем да използваме съвместно важни комуникационни инструменти. А, така че раз... институциите, европейските институции да не дублират своите усилия, а, а, да ги съчетават а, така, че те да бъдат по-ефективни. значи, редици други инициативи също така бяха подети, за да се постигне тази цела. Сега за необходимостта от по-голяма синергия в работата на изпълнителните агенции, включително и по административни въпроси. И тук, разбира се, има още какво да се направи, но трябва да кажа, че а, вече е постигнат а, напредък и ще там, например, нашата агенция, агенцията по основните права, имаме седем споразумения а, с други агенции за съвместна работа и към нас а, се обърнаха и от Европейската комисия във връзка с някои от инструментите, които не сме разработили. Миналата седмица в рамките на мрежата на изпълнителните агенции, административните ръководители, директорите в рамките на АБМ, АБЦ се споразумяха по въпросите свързани с одитите. И беше, бяха създадени рамки, рамки, които получиха подкрепата на всички директори на изпълнителните агенции. След 10 години разговори с Европейската комисия бе създадена система за управление на човешките ресурси която ще гарантира сериозни спестявания в тази област. Това беше въпрос, както казвам, който от 10 години обсъждаме с комисията и сега вече работата е свършена. Ще работим заедно също и в областта на обществените поръчки и в други области. Още два въпроса искам да засегна, които бяха споменати тук. Господин Яворо, мисля, че беше ги спомена. Да споразуменията, които са част от а, нашата а, пътна карта. Беше повдигнат въпроса за а, седалищата на агенциите и трябва да бъдем по-твърди с страните членки, някои от старите агенции след вече години работа нямат споразумение за те, своите седалища и затова не мислим, че това е приемливо положение на нещата. Трябва така много настойчиво да ги подканим да сключат подобни споразумения. И накрая повдигнахте редица въпроси във връзка с основните права. Не мога да влизам в големи подробности в връзка с нашата работа. С голямо удоволствие в двустранна, двустранна основа ще раз, раз, разговарям с вас, но трябва да кажа, че се предвижда след първите пет години оценка на нашата работа. Тя беше направена и трябва да кажа, че тя беше положителна. Положителни са оценките на заинтересованите страни, на другите институции, които смятат, че нашата работа в борба с дискриминацията, правата на детето и в много други области има много значително въздействие. Напоследък особено внимание се обръща на стратегията за вътрешна сигурност. За първи път вече говорим в Европейския съюз в рамките на в дискусията на основните права за, по въпросите на вътрешната сигурност когато, е, е, е, когато свързваме тези два въпроса, сигурността и основните права, смятаме, че е много важно да се отчете и това, че обръщаме особено внимание на този въпрос. Готов съм, както казах, да разговарям за специфичните задачи и дейности на нашата агенция с вас. А, сега, когато става дума за добавената стойност на агенциите, мога да обясня как ние виждаме тази необходима добавена стойност, особено в рамките на това, което сега обсъждаме, освобождаването от отговорност за изпълнение на бюджетата на агенцията. Нашият документ в този въпрос се нарича основни задачи и добавена стойност. В него са описани всички наши инициативи и дейности, т.е. как използваме парите на европейския дънакоплатец. С това ще приключа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, ще се радваме да получим този документ. Благодарим от сега за това. За ЕТ е присъства изпълнителният ИД, колектив ИД директор. Имате думата. Искам първо да благодаря на депутатите за много ценните и релевантни коментари за Института по иновации и технологии, конкретно по доклада на Сметната палата за Института по отношение на операциите от 2013 година. Искам да отговоря на двата основни въпроса, които бяха повдигнати, а именно за грешките, които все още се засичат при проверките и нивото им се счита все още за голямо и второто за обществените поръчки. Искам да коментирам спрем първо по няколко от по-общите въпроси, които пряко или непряко бяха отправени към института, именно за ефективността на операциите, за сътрудничеството с други агенции, както и въпроса за кадровото обезпечаване и ам, наблюдението на въздействието на резултатите. Това са основни въпроси, на които обръщаме внимание и по които работим в момента. Но нека да започна първо с процента на грешка и равнището на контрол. Искам да разясня, че ние основаваме контрола си на три нива на контрол. Първото е, е контрола, който се осъществява директно при крайните бенефициенти. Там оценяваме сертификатите за разходите, е, които те ни представят, е, за да видим доколко разходите са оправдани. Виждаме някои слабости, които се виждат в тези сертификати за разходите и в предишни години. Това се споменава и от Сметната палата, но от миналата година имаме различни мерки, които сме внедрили за подобряване на тези сертификати за разходите и смятаме, че в момента тяхното ниво е много по-надежно в сравнение с миналото, например 2013 година. Второто равнище на контрол са нашите вътрешни предварителни контроли, които се осъществяват вътре в института. Тук искам да посоча, че е, това е микс, смесица от контрол, от една страна проверка на сертификатите за разходите, които получаваме, за да се засекат евентуални слабости, които съществуват. И този предварителен контрол доста ефекасен за предотвратяване на грешки, така че да не се правят плащания за недопустими разходи. Има и трето равнище на контрол, а именно одитите експост, след извършване на плащането. Те се правят от външни аудитори и всъщност от резултата от тези аудити е грешката, която се установява в крайна сметка и за която се счита, че е твърде висока. Тези последващи одити имат два елемента. Елемент базиран на риска, т.е. вадят се извадки, които са особено рисковани и всъщност за това нивото на грешка е толкова високо. А има и второ втори компонент, а именно случайната извадка, като при нея нашата грешка е само 1,3%, което според нас не е толкова високо в сравнение с някои други програми, например за политиките за научните изследвания, където грешките са доста по-високи. Предвид тези три равнища на контрол и проверките, които се осъществяват, смятаме, че всички тези нива се подобряват, усъвършенстват се спрямо предходните години и смятаме, че сме на правилния път, за да се уверим, че не се правят плащания за разходи, които не са допустими. Извинявайте, че малко така проточих експозето си във времето, но исках да ви разясня тези три нива и да ви уверя, че правим напредък по всички от тях. По отношение на обществените поръчки в самия институт, които разбираме, че е основен а, проблем а, и а, в зависимост от а, изясняването му ще бъдем освободени или не от отговорност. А, Сметната палата установи това и ние предприехме веднага действия. Не само сме прекратили въпросните договори, но също така проведохме вътрешен одит. Имаме вътрешни аудитори, които разгледаха нашата вътрешна система за обществени поръчки. Това беше направено миналата година. Също така а, назначихме нов персонал, преразгледахме всички а, процедури, взехме чеклисти от други агенции, които ни се струват подходящи, за да подобрим контрола и също така обучихме персонала. Затова смятаме, че към днешна дата сме в много добра позиция по отношение на грешките в обществените поръчки. Те вече няма да се случват. Това е нещо от миналото. Искам също да коментирам по, както казах, някои по-общи коментари за кадровото обезпечаване, за ефективността и сътрудничеството с други агенции. Що се отнася до ефективността с 50-те души персонал в института, които управляват бюджета ни от 5,7 милиарда евро, всъщност това си е доста ефективна работа на тези 50 души в сравнение с някои други агенции или пък с служби на комисията. Мисля, че можем да послужим за пример. Също така много тясно си сътрудничим с една друга агенция в е, Унгария, например, която се премести. И ние подписахме с тази агенция меморандум за разбирателство. Докато те се местеха в Унгария, ние ги прибрахме в нашата сграда, общо се помещавахме заедно, повлияхме си положително на системите за обществени поръчки, също така имахме съвместни комитети за подбор на персонала, така че се стремим да имаме ефикасно сътрудничество и да се възползваме от това, че повече от една агенция се помещава в един град, например, или в една държава, както е в нашия случай в Унгария. Така че имаме доста добри тесни отношения. По отношение на самото кадрово обезпечаване, казах вече, че доста ефективно работят сравнително малкото служители, които управляват много голям бюджет. И те го управляват доста добре. Това, което все още е необходимо да увеличим малко персонала, за да подсилим по-нататък контрола и също така да е, подсилим елемента на мониторинг на въздействието на нашата работа. След малко ще разгледам този въпрос. Е, е, той подлежи на разглеждане и с комисията. Ние не искаме голямо увеличение на персонала. Малко трябва да е, но е необходимо за да подсилим действията си. Това смятам, че е разумен подход. И накрая нещо, което бе споменато и вероятно е най-важното, е да се основаваме на резултатите, на въздействието. Тоест да видим това, което правим, дали има някакви резултати резултати. Има ли иновации, има ли нови работни места, има ли новосъздадени компании благодарение на нашата дейност. Ние правим огромни усилия. Създали сме две стратегически работни групи, в които влизат както наши служители, така и външни експерти, с които разработваме пълномащабна мониторингова стратегия, която разглежда резултатите именно за които са постигнати, разработват се показатели за изпълнение и също така това показва, че имаме доста добро изпълнение в тематичните области, в които сме активни, в иновациите, в образованието и в създаването на бизнес. Така че доста усилия полагаме за измерване на резултатите и на въздействието. Имаме и втора стратегическа работна група по въпроса за устойчивостта, по-конкретно финансовата устойчивост, тъй като в средносрочен план искаме партньорствата, съдружията да създават собствен доход, да не зависят от средствата, които даваме ние от института и от Европейския съюз, а това да си станат едни независими предприятия. Това е много важно за нас. И накрая за ам, Одита на изпълнението от Сметната палата. Там също виждаме информация за резултатите от нашата дейност. Спирам до тук. Надявам се, че успях да иллюстрирам някои точки. Ние приемаме вашите коментари особено сериозно и се надяваме да отработим някои от проблемите, които повдигнахте, но смятам, че и към днешна дата се вижда голям напредък спрямо ситуацията преди две години. Благодаря ви. Благодаря много. Сега господин Ариас от името на агенцията Frontex. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря за възможността да говоря днес и да присъствам въобще проект от докладът представен от докладчика, според нас коректно и достоверно отразява състоянието финансовото състояние на Фронтекс през 2013 година, както и отговорите дадени от нас на неговите въпроси. Специално <clears throat> създаде предите мерки за нас през 2013 година. Така че нямам друг коментар, освен ако имате въпроси. Разбира се, ние ще вземем предвид становището и в доклада, и от днешната дискусия и ще се опитаме да вземем необходими, да направим необходимото и накрая благодаря на почитаемите членове на вашата комисия и специално на докладчика за, наш, за препоръките и за доклада за освобождаване на фронта от отговорност за 2013 година. Благодаря много. Председателката, благодаря. Европейската комисия, кой ще вземе думата от вас? Писали са ми тук на една бележка господин Савари от вътрешна дирекция и госпожа Лауцумус от генералния секретариат. Е, е, е, само да кажа от името на Европейската комисия по повод изказването на Фронтекс, мерките, които са взети, са съобразени с доклад, одитния доклад от името на, от страна на комисията. Ние ще ще вземем съответно е, компетентно становище за освобождаването от отговорност през следващата година. Благодаря е, на докладчика за доклада му за 2013 година. Благодаря. Е, Сметната палата. Желаете ли? да кажете нещо? Виждам, че не. Значи да чуем отново докладчика, господин Чернецки. Имате думата. Thank you much indeed, uh, Madam Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Благодаря за всички забележки, за всички коментари. много скоро време ще организираме заседание с докладчиците в Сянка и ще вземем предвид всичко казано в тази дискусия. Благодаря. Така, сега отново същия докладчик е на номера на дневния ред 54 до 60. Отново колега Чернецки ви давам думата, за да а, представите своя доклад. Няма Отърване от мен днес. Отново аз вземам думата. Благодаря, госпожо председател. Наистина ще бъда кратък съвместните предприятия имат най-вече проблеми, свързани с изрядността на сметките, законността на транзакциите и вътрешния контрол и изпълнението на бюджета най-често срещаните е, и установени при одита пропуски са именно в тази посока. Артемис и други съвместни предприятия после три пъти последователни осъществяват сливане през 2014 година от е, като ЕСИ е, отново дава е, с квалифицирано мнение относно становището по стратегиите. И все пак ние установяваме, че не се полагат достатъчно усилия за разрешаване на поставените проблеми. Това са ЕМИ, също и Excel. Еми отново пресъча, прехвърля праговете и това се повтаря не за първи път. И все пак трябва да кажем, че коефициента за грешка е по-нисък в сравнение с предходната година. Уважаеми колеги, е, до тук ще спра, очаквам вашите коментари, предложения за изменения и мисля, че тази среща е наистина наложителна, за това ще се радвам да чуя вашето мнение. Благодаря. Ите и Сезар са на вниманието на колегата Вистис. Кажете, е, имате думата като докладчик за последните две съместни предприятия ще бъда кратък. Първо ИТЕР. Искам да кажа, че там тема, сферата е много сложна. Това е първи по рода си научен проект и независимо от това смятаме, че има нужда от подобрение в вземайки предвид предложенията на Сметната палата. Първо трябва да подчертая и е много важно, че съвместното предприятие управлява риска в съответствие с новия план график за работа. Този график е, би следвало да бъде реалистичен, и ня не следва да води до проблеми в бюджета. Едновременно с това обаче трябва да подчертаем, и това е много важно, аспекта за обществените поръчки. Тук трябва да се вземат предвид основно тези моменти и ИТЕР променя своите правила в условията на новата финансова рамка. Но тук като цяло няма сериозни проблеми и можем да освободим от отговорност предприятия. За Сезар е, ще, въпросите са доста, дори по-маловажни. Единственият въпрос, който искам да поставя, че степента на изпълнение на годишните цели е 82%. Надяваме се на положително развитие в бъдеще. Това е, иначе колеги имате възможност да се изкажете, аз лично предлагам освобождаване. Колегата Балцитис има думата. Ачо Герма Пирминике. Благодаря, госпожо председател. Колеги, бих искал да отбележа, че е свършена огромна работа в оценка на съвместните предприятия. Съвместните предприятия са важна част от нашата работа. Европейските граждани са с внимателно следят това, което те правят. Докладчика с право отбеляза, че вече три последователни години за Артемис имаме резерви. Има проблеми и с други съвместни предприятия. Но трябва да се каже, че в резултат на тази критика съвместните предприятия, които бяха критикувани, приеха конкретни планове за действие, за да се гарантира по-нисък процент на грешките в бъдеще. Артемис и Чисто небе ще продължат своята дейност за намаляване и по-нататък на процента на грешките. Загрижен съм а, във връзка с а, факта, че Сметната палата очаква дефицит от 290 е, хиляди е, евро. Е, Затова очевидно необходимо е съвместните предприятия да предоставят необходимата информация, за да гарантират безпроблемното прилагане на механизмите за контрол. Господин Маринеско, благодаря, госпожо председател, благодаря на, за направ свършената работа и направ представените резултати. Аз също искам да, ком, да коментирам. Първо, да си помислим може би не е наложително да отлагаме освобождаването от отговорност за съвместните предприятия, които последователно се споменават в съответните доклади на и одит, одитни доклади с особено или без особено мнение. Т така че оказва се, че те има само няколко извършени одита в държавите членки от националните органи. Освен това, оказва се, че нямаме чак толкова много информация за освоените похарчените средства от тези съвместни предприятия. И още нещо. Дори в смет, докладите на Сметната палата не намираме толкова информация относно положението на, с приноса, вноските на партньорите, защото знаете, че от една страна имаме обществени средства и допълнително участие. Само в един или два доклада, одитни доклада, разбираме как точно стоят нещата. Толкова е финансирано, толкова е, има вноски, за останалите нямаме информация дори в самите доклади това не се споменава. На мен ми се иска да внесем изменения по този въпрос. Това е моето намерение. Е, помолих е, да ми изпратят е, от съответната агенция тази информация. Чакам отговор от тях. Благодаря. Да, много е важно да получим отговор от комисията господин Караняни, Диноболи и госпожа Нимеска. Но виждам или виждам ги. Кой ще започне? Благодаря. Ние подкрепяме коментарите на Сметната палата. Смятаме, че доклада е много добър и се подчертават предизвикателствата пред тези проекти. Това е последния проект с 7 партньора и е ясно в този доклад, че има слабости при съвместно предприятие ИТЕР, свързани с вътрешното управление на проекта. Съгласен съм с коментарите на докладчика. Основният аспект, който трябва да се реши е графика на проекта, така че той да доведе до а, резултат, първата плазма, произведена от а, това устройство. Скоро а, ще има нов генерален директор на Международната организация ИТРЕ. А, първото предложение за преразглеждане на графика за този проект се очаква да е готов в юни месец 2015 година. И това не означава, че е, е, ще спре работата. До юни ще има нов график като финализиран, но международните партньори ще продължат да работят и да се надяваме, че в началото на 2016 година всички ще постигнат съгласие по тези аспекти. Всички останали коментари, ние сме съгласни, че може да се подобри проекта за ИТЕР. До момента чуваме различни коментари, различни препоръки от Сметната палата Основно препоръките са свързани с същите аспекти, които до момента сме чували и се подчертават и някои от подобренията, които са постигнати от самото съвместно предприятие за ИТЕР. Благодаря. Um, Добър ден. По отношение на инициативата за иновативни лекарства. Искам да благодаря на докладчика и на тези, които направиха коментар по нашето съвместно предприятие по отношение на а, грешката, която все още е над прага на същественост. Трябва да ви кажа, че се правят постъпки и тази грешка е намаляла драстично. Аз а, самият доста усилия положих да комуникирам по отношение на правилата за финансово отчитане, за да може да е по-лесно за бенефициентите да спазят всички правила и следователно да се намали процента на грешката. По отношение на приноса на партньорите, вноските на партньорите, това е важен въпрос. Ние сме много заинтересовани и комисията се интересува да види по какъв начин ще се развие това. Ние имаме и увереност по отношение на резултатите от одита, по отношение на направените от партньорите вноски. Разбира се, те се натрупват във времето. По отношение на вноските в натура, през 2009 година започват още тези приноси и те се натрупват, а последния проект е стартирал едва наскоро, така че докато не се запълни цялата тази ниша от вноски, не можем да кажем окончателно какво ще бъде равнището. Не виждам други желаящи да направите изказвания. Е, дали докладчиците биха желали отново да вземат думата? Колеги, не виждам, че казвате, че не желаете. Значи изчерпваме тази точка от дневния ред и приканвам да пристъпим към точка 61. Е, Европейския фонд за стратегически инвестиции. Днес в рамките на заседанието на координаторите Гръзго възложихме доклад на Михаил Тойерар по този въпрос. Той искаше да присъства и днес след обед, но се наложи колегата Али да го замести. Надявам се, че са ви дали информация за първите идеи, които той е споделил и ще ги споделите. Колеги Али, имате думата от името на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, доколкото сумяхме да се чуем адхок движение с колегата Майкъл Терер. Искам да запозная колегите, че едно, един от основните аспекти, които са засегнати, е именно да се дадат пълни права на Европейската сметна палата за правото да аудитира целият процес във връзка на фонда за стратегически инвестиции и да се прецени от друга страна ефективността и ефикасността на мерките, които ще бъдат предприяти във връзка с реализацията на целия план като цяло. От една страна говорим за улесняване на процедурите, но в същото време трябва да се има предвид да се, да се сложат съответните контролни механизми, които да защитят е, проекта и е да знаем, че наистина средствата, които ще бъдат отпуснати, ще бъдат изразходвани в съответното направление. Е, <coughs> това, което не бива да се допуска по принцип като цяло, това, което е заложено е, че не бива да се нарушава и да се нарушават и целите на Хоризонт 2020. Защото това, което е, ми се струва, че трябва да изразим като цяло е, че е, този план не трябва да, е, да пречи или пък да, да работи и да накърнява, примерно, развитието на структурните фондове. Той не трябва да бъде за сметка на структурните фондове. Вместо да го заменя, той трябва да бъде допълващ и те да се вървят в, в паралел. Една от от една от основните цели на този план е да има възвръщаемост и рентабилност на проектите, което да създаде растеж и нови работни места. И то не говорим за сезонните работни места по изпълнение на самия проект, а за постоянни работни места, които да генерират и економически растеж. Трябва да има дългосрочна рентабилност в развитието на плана като цяло. В момента това, което се обсъжда към настоящия момент и ми се струва, че е един от много важните аспекти, на който трябва да обърнем внимание, е именно по какъв начин ще бъдат разпределени и проектите. Тая проектна работна група, която ще бъде създадена за селектиране на проектите, трябва да работи в пълна прозрачност, но преди това ми се струва, че трябва да чуем от страна и на Европейската комисия и на управителното тяло на този фонд, кои ще бъдат приоритетните области, в които ще бъдат финансирани проектите и с оглед и на жизнеспособността, който трябва да представят. И ми се струва, че в тая насока малко закъсняваме, защото от една страна сме заявили, че той ще бъде в рамките на следващия тригодишен период, от друга страна все още не сме заявили приоритетите и от друга гледна точка пък започна процеса и на, и на формиране и на попълване на гаранционния фонд. Това е което искам да споделя към настоящия момент. Благодаря. Е- е, колегата Лазаро от Сметната палата. Благодаря, госпожо председател. Искам да информирам, да ви информирам, че Сметната палата вече взе значение да излезе със становище по регламента за е, Фонда за стратегически инвестиции. Аз ще бъда докладчик, като целта е да изложим първи идеи на представителите на Сметната палата в началото на март. Надявам се, че ще успеем на време, за да се включим своевременно и в обсъжданията. Благодаря. Председателката чудесна новина.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 Аз също се записах за изказване и затова искам да се спра на предизвикателствата. И питам се какво ни трябва всъщност. Фарове за мъгла или подходящ чук, за да, така да се каже, да закачим на стената един пудинг, т.е. да изпълним една неизпълнима задача кажа. Е, нещата са неясни, а тая неяснота подвежда към въпроси, които може би не са най-подходящите. Бих искала колегата той непременно да се занимае с въпроса за достъпа на Европейската сметна палата до тази информация. И не става дума само за 8 милиарда, а въобще за целия фонд. Ние държим всеки доклад да е за цялата сума, а не само за тези 8 милиарда евро. До сега имаме много неблагоприятен опит с тези събрани средства е, като контролер много са ме лъгали, но както при такива доверителни фондове никой не ме е лъгал. Доверителните фондове имат големия проблем, че всеки казва, аз моите пари съм ги оправил. И в крайна сметка така беше и с помощите след земетресението в Абруцо. Видяхме едно и също, гледахме едни и същи проекти. Всеки донор беше воден на едни и същи места. Така че се нуждаем от ясен поглед, от е, е, освобождаване от отговорност за целия фонд от парламента, за да знаем какво става. И след това ми се струва, че на базата на досегашния опит можем да се поучим. Когато Европейската инвестиционна банка, ако тя не иска да загуби е, своите, своята позиция, а тя няма да иска, ще получаваме само проекти, нямащи нищо общо с сериозните проблеми на Европейския съюз. Така че нека не се опираме само на банкови аргументи, а да инвестираме в растеж, в работни места, в региони, където големите инвеститори няма да се поблазнят да инвестират. Така че искам да има по-стриктна роля на Европейската комисия при подбора на проектите. И второ, трябва да кажа, че всички, целият този номер с финансовите инструменти, тук сме много благодарни на, на Сметната палата, защото на базата на досегашния опит се налагат много въпроси. До сега в края на 2013 година, писала съм го и в доклада си за комисията. В развитието на селските райони имаше 14 финансови инструменти с хикспот видове в 7 държави членки. И нито една държава членка е, не е получила нито евро по всички тези пари. Обаче ние сме превели на банките е, над 100 000 евро, е, над 100 милиона евро. Какво става с тези пари? Затова трябва да уредим кога плаща Европейския съюз, кога трябва да се освоят парите, защото в противен случай банките задържат парите в структурния фонд имаше 951 модела с 14 милиарда евро, от тях 10 е, от структурния фонд и гордолу 5 от Европейската инвестиционна банда. И след 7 години от тези 10 милиарда бяха освоени само 47%, къде остават другите 53%. И въобще, защо е, Европейския съюз трябва да плаща цялата сума. Въпрос, който до днес не е получил своя отговор. Е, аз е, така с присъщия си хъс ще продължавам да търся отговор, но все пак. Но е, защо Европейската инвестиционна банка прави това? В момента те дават около 77 милиарда евро в Европейския съюз. Надявам се вашата, вашето приятелство, господин Тойер с господин Хойер, да не ви накара да премълчите някои въпроси за административни разходи, административно управление, защото аз лично се питам как кой се занимава с тези неща в ЕИБ? Защото до сега ЕИБ е, дав, даваше средства по е, е, различните фондове. Но всички се кълнат, че ще поемат допълнителни задачи. Питам се с какъв персонал ще свършат тази работа и кой ще следи изпълнението на проектите. Това е за мен много важен въпрос. И разбира се, се по този е, доверителен, в този доверителен фонд се нуждаем от възможности за подробно докладване, поне веднъж годишно. Аз лично предпочитам два пъти годишно, но все пак това е двоен бюджет на Европейския съюз, ако трябва да погледнем стриктно. Затова мисля, че е важно да настояваме, или поне аз държа да настояваме на тези точки. Имате възможност да направите изказвания, не виждам такива, но това е тема, по която всички така, която всички заобикалят. Направи ми впечатление и по време на другите дебати. Колеги, Али, имате думата като представител на докладчика. Разбира се, аз поделям това, което вие е, направихте като изложение. Е, и съм съгласен с вас, че по принцип трябва да се аудитира е, цялата сума на фонда, защото в крайна сметка този фонд ще бъде формиран чрез така наречения гаранционен механизъм, където основната част от сумата, а именно за тези 16 милиарда евро от 21-те е, милиарда ще бъдат предоставени от, от бюджета на Европейския съюз. И ми се струва, че в крайна сметка няма, няма значение, че говорим за един ресурс от, 20, от 315 милиарда евро, които ще бъдат формирани на база на този гаранционен фонд чрез левъридж е, облигациите. Е, е, но ми се струва, че по-важен е този другия аспект – подбора на проектите и жизнеспособността и по какъв начин те ще бъдат разпределени в, на, на територията на целия Европейски съюз. Защото в крайна сметка говорим а, тук, чрез този фонд да не останат страни членки, а, които да не могат да се възползват от този фонд защото в крайна сметка този фонд се създава за да може наистина да се, е, да се намали този дисбаланс на инвестициите, на стратегическите инвестиции, които през годините са останали в е, един такъв е, негативен аспект по отношение на, съюза, на целия Европейски съюз като цяло. И наистина се надявам, че всички повече трябва да гледаме позитивно. Надявам се наистина така с оптимизъм да този е план да, да даде своите позитивни резултати в е, един е, краткосрочен аспект. Благодаря. И, и ние така се надяваме, да се надяваме за най-добри възможни резултати. С което пристъпваме към следващата точка от нашия дневен ред. 61, казва председателката. Господин Лазаро ще ни въведе в тайните на допустимата грешка ние много държим и много се радвам, особено от името на новите колеги, че ще получим тази информация. Надявам се да ги осветлите и, и всички нас. Господин Лазаро, имате думата. Благодаря, госпожа председател. А, а, а, целта е, е да осигуряване на прозрачност в декларациите, декларациите за надежност. Благодаря за възможността а, да се изкажа по този въпрос а, и да говоря за това какви са а, най-вероятните грешки. Е, директорът е, ще направи представянето а, и след това ще има възможност да отговорим на въпроси. благодаря, за мен е удоволствие да бъда тук, да говоря по тази тема. ще говорим за статистиката. Е, значи ще обърнем внимание преди всичко на статистиката и няма да говорим за другите страни на одитите. Виждате на този диапозитив е, какво казва договорът. Видите, две неща трябва да се подчертаят. Е, че става дума, че има задължение за атестиране. Т.е. трябва да кажем, наред ли са нещата или не са наред. А, наред с... Трябва да дадем общ поглед е, върху всички операции, всички транзакции като цяло също така и е да направим оценка на други а, конкретни а, фактори. Ето тук какво се казва а, в изявлението а, на сметна. Всички политически групи а, а, са съществено засегнати от грешки. И второ, а, се дава обяснение каква е причината за това, че има такива съществени, е, съществен е, брой грешки. Ако погледнем следващия диапозитив, е, ще видим, че един от простите въпроси, с които се сблъскваме, е какъв е начинът на определение на извадките, защото невъзможно е да аудитираме абсолютно всички транзакции. Значи необходимо е да имаме някаква система на извадки статистически, върху които ще извършваме одитите. Има огромен брой, стотици, хиляди а, транзакции и въпрос е по няк... да извлечем някакви достъпни заключения, като а, разгледаме всички тези транзакции. И т.е. необходимо е някакъв вид извадка да се направи и въпросът е какви могат и трябва да бъдат тези извадки, има различни начини за определене на извадки в статистиката. Има три основни начина. Първо, а, да се подходи, като се а, а, реши кои транзакции са, носят особено голям риск. И ако възприеме този подход, може би ще намерим голям брой, установим голям брой грешки, но едва ли ще можем да убедим някого, че това е статистически достоверен подход с определене на грешките. Втори, е, това е простата случайна извадка. Е, избира се определен малък брой е, операции. И тъй като става дума за много голям брой малки операции и Третият вид е така наречената извадка по парична единица. Ето един пример а, за такава извадка, просто случайна извадка. В случая 4 милиарда. При простата случайна извадка виждаме, че събира, виждат, подбират същите извадки. Това, са, това е във втората, втората колона разходи за определено поколение. по, повече от половината от транзакциите са между 0 и 1000 евро. И в такъв случай, ако възприеме тази метод на простата случайна извадка, повече от половината от транзакциите ще бъдат в тази група и това няма да ви даде някакъв особен резултат. Ако погледнем тук другата възможност, и тя е, е по е, разходите, които са направени. Нали? Това е метода по е, разходите. Тук броят на транзакциите е по-малък, но разходите са представени с двете най-големи редове. Това са плащания над 100 000 евро. И а, да видим сравнението. При простата случайна извадка виждаме голям брой е, е, извадки и може да изчислим каква е частотата на грешките. Но няма в такъв случай обаче да сме обхванали достатъчно голям брой от големите плащания. Защото в този случай може е, да се обхванат абсолютно всек, всеки, абсолютно всеко, всяки, всяка транзакция, дори най-малката, може да попадне във вашата извадка. Какви са другите възможни подходи? Възможен е прак на съществеността на а, грешките. Втората възможност е желаното ниво на достоверност, а, към което се е, стремим. И най-последната в тази колонка, това е процента на грешките, установения процент на грешките. И тази таблица, вероятно ви е добре позната. Тя е извлечена от годишния доклад и показва най-вероятните грешки, които са установени с течението на времето и също показват нивото на достоверност виждаме максималното ниво с 95% достоверност и най-низкото ниво. Най-ефективният възможен одит възоснова на извадки ще бъде там, където се вижда и зелената линия е малко над 2% т.е. Е, е, достоверност около 95%. Това е удовлетворителен резултат от статистическа гледна точка. През 2009 година почти бяхме постигнали този резултат. През последните е, една-две години тази зелена линия се качи над 3%. И в този случай може да постигнем задоволителни резултати при доста по-малък, по-малки извадки. Ето тук на след този слайд виждате сравнение. Годишният доклад за 2014 казва какво е направено. 1202 транзакции са аудитирани, повече от половината тях по кохезионните фондове, подобен брой по селско-стопанските фондове и около 500 други транзакции. Ако процента на грешките остане такъв какъвто е сега, може да намалим извадката до 600 и резултатите пак ще бъдат сравнително положителни. В такъв случай значи, имаме 200 транзакции по кохезионните фондове, 230 в сел, общата селско супанска политика и 164 по, в областта на администрацията и прякото управление. А, тук ще имаме по-малко подробности в, в докладите. Няма да можем да а, дадем съответните проценти на грешките това беше описано в неодавнашният годишен доклад. А когато комисията приеме, че дейностите, дейностите, които са извършени и разходи, които са направени, са а, законосъобразни. Разбира се, не говориме за авансовото финансиране, защото там нещата са по-различни. Комисията е, привежда парите а след това може да не приеме отчетът за това как се изразходва тези средства. Комисията може в такъв случай да критикува бенефициента. Трябва да изчакаме в такъв случай комисията да каже дали дали одобрява или не направените разходи. А, сега тук а, имаме една схема, извадки всеки месец се правят и в края на годината, тъй като голям брой от плащанията стават в края на годините, тогава по-често правиме извадки и ги аудитираме, е, това, защото това трябва, трябва да стане преди окончателното завършване на годишния доклад. Като разгледаме доклада на е, транзакциите, трябва да видим дали са законосообразни, дали са редовни, проверяваме сметките и е, ако има грешки в сметките, в изчисленията, трябва да кажем е, какви са тези грешки, колко са големи. Едно е да са надплатени 1% от средствата, друго е да са надплатени 50% някои бенефициенти, трябва да да правим разлика между тези две неща. Имаме два, може би три вида грешки. Грешки, които могат да се квантифицират, т.е. количествено да се, да се изчислят и такива, които не могат, на които не може да се предаде количествено измерение. Ще кажа малко повече за това след малко. Можем да кажем каква е честотата на тези грешки в рамките на нашата извадка, но не знаем каква е честотата в рамките на цялата популация, тъй като извадката се съсредоточава главно върху по-големите плащания, както видяхме в началото. Ето тук е едно напомняне за това какво сме установили през 2013 година. Е, от тук се вижда, че 60% от грешките идват е, от е, възстановяване на средства. Хората извършват се определени разходи, които след това се възстановяват. Друг процент идва от разходи, които са извършени, за които не трябва оправдателни документи и около 30% са останали видове. Ето сега неща, които не може да се квантифицират. Примерно, има изкисквания за реклами на тези, които получават европейски средства, трябва да слагат билборди, постоянни, постоянни табели и така нататък. Като установим, че няма постоянна табела, примерно, Пишем им, казваме, не спазвате правилата за, правилата за рекламата, но не смятаме, че това е грешка. Най-голям най брой грешки, които намираме, примерно при обществените поръчки, са липсващи документи, неспазени срокове и така нататък, но не смятаме и тях. Това са около една трета от грешките, не смятаме и това за грешки. Най-много слабости има при не спазване на сроковете. Хора, примерно, получени са пари за даден проект, не е свършен до 1 септември, приключват на, през, на 1 октомври. Стига да е направи извърши пълен проект, е така както следва, не смятаме, че това е грешка. И тук нещо, което се подава на количествена оценка, това са примерно иска се да се възстановят пари за цяла заплата, някой работи на, който работи на половин работен ден. Или примерно възстановяване на ДДС, или примерно възстановяване на разходи още а, преди да е кандидатствано за помощ. Пример. А, примерно ако са 5000 тези евро, това ще бъде 15%, 15 грешка. И 50% грешка, извинявайте. А, тук е сега, примерно, говори се, че става дума за земеделска земя. Всъщност се оказа, че това не са земеделски земи. И въпрос е, значи, какво е декларирано. Ако става дума за изключение, ако това е само някое ъгълче на, примерно, едно прекрасно пасище, грешката е малка. Обаче, ако цялото пасище изглежда така, тогава нещата са по-различни, може да смятаме, че става дума за сериозна грешка. Трябва да кажем нещо за финансовите корекции, защото е, много често се повдига техния въпрос. Е, е, значи, финансовите корекции фактически обхващат много различни действия. Оттегляне на средствата. Страната членка, примерно, казва, че оттегля искането си за финансиране на един или няколко проекта и в тези случаи страната членка може да използва тези средства за други проекти. Нещо, което също влиза в, в рамките на нашия одит. Много рядко има нетни финансови корекции, но очакваме, че те ще бъдат по-голям брой в бъдеще. Това стават, когато страните членки не могат да използват наново другаде от пътните средства и страната ги губи. В такъв случай, значи, парите, които получава страната членка, са намалели средствата, но тези средства, разбира се, се връщат в бюджета на Европейския съюз. А също така, третата възможност, това е механизмът в селско стопанство особено, чиято цел е да се наказват нарушения на правилата. Обикновено това не води до финансови корекции на ниво селски стопани. Взимаме предвид финансовите корекции и тяхното въздействие върху процента на грешките. И тук е списъка на факторите, които могат да се вземат предвид или, или няма смисъл да се вземат предвид. А, примерно, ако е настъпила грешката преди е, да се е, е знае, че ние ще извършиме проверка, разбира се, тук е много трудно да се обобщава. Е, е, трябва всеки случай да се разглежда конкретно ако са взети мерки да се отстранят, да отстранят нередностите след нашето посещение, обаче това са, разбира се, транзакции, които обаче не допринасят за увеличаване на процента на гресането. Има също така и общи и неспецифични корекции, които много трудно могат да се отчитат. Общо, дето може да се каже, че е необходима много ясна информация за това за какво се иска или не се иска възстановяване на разходите. И това са тук последният слайд, който можете сами да прочетете. Това е така много просто обяснение как става екстраполацията. И аз бих искал един ден да направя одит на 150 транзакции и да намеря само една от тях за грешна. И сега, нивото на достоверност или на доверие в, това, което ни се представя, не мога да ви представя формула, но става дума за стандартното отклонение от размера на извадките – по-големите е, извадки е, са по-достоверни. Е, но тъй като става дума за става дума за пропорционалност на квадратния корен на размера на извадката, значи зависимостта не е така, не е така а, ясно изразена. Ето тук различните грешки, примерно 3,6% по трета глава в ОСП, 177 транзакции по четвърта глава. Това изглежда като много голяма разлика, но всъщност се видите, че тук се застъпват нивата на доверие, е, на достоверност, така че, така че този, който обработва статистическите данни, не трябва да разчита само на това, за да стигне до заключение. Е, тук имаме доста. Ако вземем две години една след друга, т.е. отвоим размера на извадката, е, ще видим, че положението при селското стопанство е по-лошо, отколкото при фондовете за развитие на селско-стопанските райони. А тук виждаме разпределението по пета глава. Стои първата линия. Това са резултатите само за 2013 година. Имаме 6,9 между двете крайни стойности. Ако увеличим двойно размера на извадката, виждаме, че пак разликата между най малката и най-голямата стойност е значителна. Комисията предоставя в своите доклади е, богата информация. Трябва да кажа, че съм така много е, голямо впечатление ми прави, че комисията може да, да предоставя тези данни толкова подробно, чак до втория десетичен знак т.е. разполагаме с богата информация, въз основа на това, което се прави в средите членки и в това, което те правят да приспособят дейността си към а, а, дейност. Говорим значи, за средна стойност от 2,8%, което ни дава DG, Генерална дирекция Реджио. Виждаме тук цифрите, които ние установяваме и това, което генералните дирекции установяват за различните е, видове разходи. За селското стопанство ние установяваме 3,6%, генерална дирекция Агри 2,7%. Може да не са съвсем еднакви тези цифри, но общо взето се схождат. С 0,9% по-малко установява генерална дирекция Агри. Подобно е положението и в, в средствата за развитие на селските райони. Общо взето пак близки са данните. При заетостта също цифрите са сходни. При регионалната политика има доста голяма разлика между цифрите, които ние установяваме и цифрите, до които се стигнала съответната генерална дирекция, в случая Реджио. И е така, надявам се, че не съм ви отекчил ужасно много и а, а, а, съм успял да иллюстрирам както възможностите, така и ограниченията, на които, от които страда статистическия подход. Може би в бъдеще, когато процедурите се усъвършенстват, получиме по-добра информация, получаваме от трените членки, нещата ще изглеждат по-различно. В момента ние правим всичко възможно, за да ви предоставим най-добра възможна а, информация с а, статистическите инструменти, с които разполагаме. Много благодаря. Може да се каже, че е изключително поучително и това е наука, съм тяла наука. Винаги съм впечатлена, когато ми се даде възможност да се запознат близо с тези неща. Един въпрос, който неизменно ни занимава. Има изискване за изравняване и уеднаквяване на методите на, между комисията и сметната палата. Има се различ, различия а, комисията обикновено тръгва от по-низки стойности. Какво мислите по този методически въпрос, този спор за методите, особено когато говорим за обществените поръчки? и всички методи в това отношение играе много важна роля. Какво мислите да вървим ли по този път или това, което е направено, а видимо е направено не малко, вече е достатъчно? Благодаря предварително за вашия отговор. Смятате ли, че стороното е достатъчно? Благодаря, госпожо председател. Аз бих казал, че няма кой знае какви различия между подхода на Сметната палата и подхода на Европейската комисия. По-конкретно за обществените поръчки. Основната цел на комисията е да защити европейския бюджет, а целта на Сметната палата е да околичестви процента на грешката, които намираме в транзакциите. След резолюцията на Европейския парламент за освобождаване за 2012 година, ние се ангажирахме съвместно с комисията и в момента сме на последния етап за намиране на общи а, пунктове, за да избегнем а, а, ежегодната дискусия за подходите на двете институции при околичествяване на грешките. Отново възоснова на резолюцията на Европейския парламент за освобождаване от отговорност за 2012 година, ние разглеждаме въпроса за кръстосаното съответствие и на последващ етап в качеството ми на член за издаване на декларацията за достоверност, аз искам аз работя с комисията, за да може по-нататък да обсъждаме въпроса за многогодишността. Не казвам, че в този контекст трябва да има някакво синхронизиране за многогодишността, но е хубаво, че двете страни и в някакъв момент и Европейския парламент ще допринесат към дискусията на въпроса за многогодишността, за да избегнем тези ежегодни дискусии по този въпрос. Както колегата Питър Уилш посочи, ние имаме задължение да прилагаме статистически метод при определенето на равнището на несъответствие при а, съответните транзакции, които се разглеждат и продължаваме да се стремим към планиране и към осигуряване на съответните доклади пред законодателя, за да може вие да упражнявате своята отговорност за обществен надзор. Ако мога да добавя две-три думи и аз, в презентацията споменах, че Общо взето сме доволни от цифрите от Генерална дирекция земеделие. Това е резултат от подобряване на техния подход през последни няколко години. Генерална дирекция регионално развитие също доразви подхода си през последната година, така че има положителни признаци. Надяваме се това обаче да е само част от пътя, а не крайната дестинация, така че има още какво да се направи. Да, ние с удоволствие сме готови да участваме в пътуването, за да не подминем целите. Казахте във вашето изказване, че често само една трета от грешките при обявяване на търговете е, се приемат. Що за грешки са това? коя една трета и защо тази част от толкова много неща могат да се объркат в обществените поръчки и затова правото в областта на обществените поръчки е много сложно. Има в някои случаи, когато проверяваме е, обществената поръчка като такава, но не всички документи са на лице. Например, пликовете, в които са предоставени офертите на оферентите, ги няма. Всичко останало е там този смисъл, в такъв случай, ние вадим заключение от всички доказателства, които сме видели и достигаме до увереността, че тази обществена поръчка е извършена надлежно. Но споменаваме някъде там в експозето, че не сме видели пълния комплект документи. Преди две години имаше един случай, в който самата комисия, вместо да публикува обявление за поръчка в официалния вестник, е изпратила имейл до някакви хора, които се спратили оферти и ги уведомила по имейла след това отново, че те се провалили, не са им успешни офертите. Това е грешно, защото закона казва, че обявлението за поръчката трябва да се публикува в официален вестник, но никой не е пострадал в крайна сметка, така че а, ние а, привличаме вниманието на бенефициентите към този аспект, но не преувеличаваме значението на подобни проблеми и затова не ги включваме в а, изчисляване на процес, процента на грешка грешката. Трябва да подхождаме разумно. Кое е сериозно, кое не е сериозно, какво може да се окачестви като грешка и да се включи или какво просто е неправилно, но не може да достигне до нивото да се окачестви като грешка. Благодаря. Колегите са малко унили днес. И аз ги разбирам. С това стигаме края до тази точка от дневния ред. Ако нямате въпроси, благодаря за впечатляващата презентация. Тя е на разположение на всички и ще ни бъде много полезна. Надявам се, заедно с вас ще можем да се връщаме към тази проблематика. Тя ни занимава. Благодаря, е, че дойдохте на нашето заседание. Благодаря. Почти стигаме до края на дневния ред. Точка 64. Искам да ви информирам за състоянието на е, тристранните разговори за хармонизация на наказателното право за борба с измамите срещу финансовите интереси на Съюза по наказателно правен ред. Заедно с комисията Либе имахме и днес тристранни разговори. Много малцина са толкова дразновени, че да работят с нас. Обикновено това са служители, които нямат избор. И аз им благодаря, но мисля, че останалите така не плантят от възторг. Е, два пъти минахме през целия материал, но съвета много сериозно възразява по отношение текста на комисията сега постоянно се натъкваме на явлението, че съветът се връща на вече приети текстове, коригират се, което стана днес, така че трябва да ви кажа, наистина е много страшно. Е, не както при определени ритуални е, процеси, три крачки напред, две назад. Тук сме е, три напред, четири назад. Въпрос за правомощията на европейския прокурор по отношение измамите с ДДС е, което трябва да присъства, особено над определен размер. Това е наистина сложна история. Съвета никак не е съгласен но ние не смятаме, че сегашното положение при измамите с ДДС трябва нещата да останат. По отношение на минималните санкции и наказания сме в трудно положение Става дума за граници и прагови стойности по отношение на наказанията. Също сме в затруднение. Съветът намали максималното наказание от 5 на 4 години, въведе давността за поиска да отпаднат цели текстове, а граничните е, нали, е, стойности, праговете трябва да влязат само в преамбюла. И това е неизпление от завоевните позиции днес. Ние не сме готови да приключим разговорите с съвета при тези обстоятелства, защото европейския прокурор трябва да бъде, така да се каже, законно, законодателно подплатен, подплатен за да може да си върши работата. Трудно е. Но ние неотклонно ще продължим работа, защото смятаме, че това ще допринесе наистина за подобряване на съдебното сътрудничество в Европа. Бих се радвала да мога да ви кажа повече, ще ми се така да се каже да ви да пусна бял дим през комина за добра вест, но не сме стигнали до там. Италианското председателство задвижеше цялото досие с е, много желание и с много воля. Латвийското председателство полага големи усилия, но в съвета съпротивата е много голяма. Така че продължаваме. Готова съм пак да ви докладвам, но положението, упражнението е много трудно и се, се движи много бавно. Разочарована съм, защото в Лисабонския договор Европейската прокуратура получи налочно законодателна база и инструменти, средства, документи, за да работи с тях. И трябва да кажа, и факта, че в съдебната система система на държавите членки има промени, е, е, това е ясно за нас и не се отнасяме лековато към това, но такъв е живота. Е, променя се Европейския съюз, сега трябва да продължим с европейската вътрешна политика, а това е неразделна част от нея и че юристите ще, е, така ще, ще възразяват толкова сериозно, го очаквахме, но не чак толкова. За изграждането на единия европейски пазар с голямо преимущество за всички, възприехме възраженията, но продължихме. И не го, ако не го бяхме сторили, нямаше да, да сме стигнали докъдето сме. А тъй като но и е не е приемливо съдебната система съпротивлението да е, съпротивата, извинявайте, да е толкова голяма, че дори да не можем да направим първата стъпка в тази посока. И трябва наистина в работната група да проявим воля, е, но съ, макар, че съвета се опитва да протака и да казва, в крайна сметка всички ще загубят ние трябва да бъдем сигурни, че правната база ще бъде изрядна, защото ежедневно виждаме какви суми се губят поради липса на хармонизацията на наказателно-правните разпоредби, специално в областта на измамите. Така че организираната престъпност може да се избере държавата с най-благоприятни ДДС условия, но това е неприемливо за нас и да кажем на избирателите, ами да, ние имаме общ пазар, обаче едновременно с това имаме и разпоредби, които позволяват да се ширят произвол и да се развихрят съмнителни организации, срещу които не можем да се борим, както очакват нашите е, избиратели. Съдокладчика от е, групата на социал-демократите и аз самата работим много добре, много вълдушевен, много добре заедно. Нямам никакво намерение да се е, откажа. Макар, че няма да е лесно, но виждаме, че е по Европейската прокуратура, не е процес, в който парламента изобщо няма думата. Е, там казва се, държавите членки имат думата е, и но ние не можем да се съгласим е, да, да ни се отнемат все повече и повече правомощия. Това е процедурата на съвместно вземане на решение, единствения момент, в който можем да участваме. И е, ние трябва да се движим във вярната посока. Така, това е което исках да ви кажа. Не виждам друг да иска думата, с което изчерпваме точка 64. Колегата Пачетис. Е, Аз гърма пирминике. Благодаря, госпожо председател. Да, наистина Европейската прокуратура и проблемите, които споменахте, са напълно разбираеми. Всяка държава членка има своя правна система, която принципно означава, че съществуват определени празноти в наказателно-правните системи. Знаем, че Средствата, придобити от незаконна дейност в Европейския съюз, са огромни, но тази борба, това предизвикателство, вероятно ще се окаже много трудно за преодоляване. Все пак смятам, че сме, а, че се движим в правилна посока. Обсъдихме дейността на Олаф, Днес чухме за статистическите методи, които се използват, но вие, разбира се, сте напълно права, че има криминални елементи в някои държави членки, с които трябва да се борим. Благодаря. Следва продължение, както се казва в киното. По точка 65 разни няма предложения. Обръщам внимание, че следващото ни заседание е на 23 март от 15 часа, а на 24 целодневно. Благодаря на всички за участието. Хубава вечер. Закривам заседание.